Европейския парламент под подкрепя националната независимост и териториалната цялост на Украина. В няколко резолюции вече ние заявихме нещо, което ще обсъждаме и тази седмица, че не признаваме незаконната анексия на Крим е, ние възразяваме срещу стратегията за раздробяване на страната и приканваме правителството на Руската федерация да зачита международните принципи и да изтегли войските си от украинската граница, да се откаже от всякакви действия, които могат да дестабилизират Украина. Наясно сме осъзнаваме нашата отговорност. Приветстваме всички действия на, в подкрепа на украинското правителство за установяване на своя авторитет и възобновяване и повеждане на диалог в страната. Затова за нас е много важно да продължим да подкрепим стабилизацията на украинската економика. Борбата с корупцията и запълване на социалните празнини. Затова приветстваме първия готовността да се предостави първия милиард финансова помощ за Украина и освен това, както решихме другата седмица, да предоставим едностранни търговски преференции на Украина. В сряда въпросът бе обсъден в парламентарна зала и в четвъртък бяха, беше прията резолюция. Над за 25 май ще изпратим наши наблюдатели на изборите. Надявам се те да бъдат честни и да поставят началото на една нова глава на развитието на Украина. Надявам се мирна, демократична и свободна госпожи и господа. През нощта между 6 и 7 април се навърши, за, се навърши 20 години от геноцида в Руанда. Искам да припомня още веднъж цифрите. За 100 дни бях са и били избити 8, 800 хиляди души. Повечето от тях деца, жени и много бебета. Избити са цели родове е, и то от техните съседи по баналната причина различна етническа принадлежност. Световната общност затвори очи тогава. Несъмнено, тя не изпълни своята отговорност. Е, това престъпление, сътворено от човешки умове и човешки ръце, може да се повтори по всяко време. Всички го съзнаваме. Вчера Руанда, спредит след това в Сребреница, не знаем къде ще бъде следващия път. Ако има една полука от геноцида в Руанда, това е, че не бива да отклоняваме поглед жестокостта към съгражданите не е вътрешна работа на една държава. И от лицата, които отговарят за системно нарушаване на човешките права, трябва да бъдат повеждани под отговорност. Това се отнася и за диктатурата в Сирия. Те не трябва да избягат от правосъдието. Това е наша задача да укрепваме националното и международното право, както и Международния наказателен трибунал. Руанда намери своя път и се опитва да покаже на света, че мира и помирение, помирението са възможни. Ние подкрепяме Руанда по пътя към мирно и безопасно сигурно бъдеще на страната. Руанда се справя с миналото си и ние трябва да помогнем защото престъпниците извършили големи престъпления да бъдат наказани, но едновременно с това да помогнем на страната по пътя към вътрешен мир чрез економическа стабилност. Ние изразяваме съчувствие към жертвите и техните близки. Скъпи колеги, по повод Европейския парламент имам да направя тъжно съобщение колегата Доминик Бодес на 66 години се спомина миналата седмица. През 2011 година той бе назначен за първи евро... Е, френски омбудсман, който отстояваше правата на гражданите. Дълги години той е кореспондент в е, Близкия изход. След това е, е говорител през 1986 година наследява баща си на поста кмет на Тулуза. Той е три мандата в Европейския парламент и се ползваше с уважението като човек с голямо сърце, с готовност за диалог, не на последно място и ръководител на Института за арабския свят. Всички ние знаем, че той в живота си е понесъл много тежки моменти поради обществени нападки, оказали се неоправдани. Ние изразяваме съчувствието си към неговите семейство, неговите близки и ви моля да почетем с едноминутно мълчание памета на колегата Будес, както и жертвите от Руанда. Благодаря ви. Протоколът и приетите текстове от 2 и 3 април са на разположение. Имате ли възражение? Очевидно не. Е, е, в такъв случай с това приемаме протокола. Имате ли предложения по правилника и дневния ред за протичане? Zur Geschäftsordnung äh, möchte ich folgendes beantragen. Искам да направя следното процедурно предложение. На 10 април преди 4 дни изслушахме гражданската инициатива един от нас. Колегата Хане Свобода излезе с информация като председател на групата на социалисти и демократи. Извинявайте, нека